La séance est reprise. Започваме заседанието. Ще гласуваме по агенцията е, за, на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа. На Йенс Гайер доклад, е доклада. Имаме много е, изменения. Приветствам е, мадам Монтел за нейната е, работа, която предлага преместването на тази агенция от Испания в Бургундия. Всъщност, бургундския херцог е по происход от Испания и а, е, трябва да обявим изменение 243 за неприемливо. Първото изменение 26 от член 1 е логично, като се разглежда с, заедно с други. Е, за това трябва да се гласува анблок и това ще доведе до задраскване на член на е, члена, в крайна сметка до е, заличаване за отмяна на самата агенция. Така че ако е, мнозинството поиска да се закрие агенцията, е, по този начин може да стане. Значи, ако искате е, да гласуваме анблок, е, е, това са всички членове, всъщност, които са за е, закриване на агенцията. И вече другите, които трябва да се разглеждат един по един. Но ако гласуването по различни предложения са, върват в една посока, ще се счете, че комисията е дала своето становище така че предлагам гласуване анблок по всички изменения, които се отнасят до члена за заличаване на агенцията. Ако желаете да заличите този член, е, покажете го с дигане на ръка, ако обичате. Ако не желаете да се заличи този член, вдигнете ръка. Ако не желаете, вдигнете ръка. Значи това е против, е, въздържали се няма. Значи всички изменения за заличаване на члена са отхвърлени. Изменение 29 е изтеглено от докладчика. 31 на госпожа Монтель. Кой е за, кой е против, кой се въздържа? Отхвърля се. Отпада. 32. За, е, за против, въздържали се? Отхвърля се. 33. За, против, въздържали се? Отхвърля се. 34. За, против, въздържали се? Отпада. 35. За, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, отпада. 38 за, против, въздържали се, отпада. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, отпада. 41 за, против, въздържали се, отпада. 42 за, против, въздържали се, отпада. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отпада. 45 за, против, въздържали се, отпада. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, отпада. 48 за, против, въздържали се, отпада. 49 за, против, въздържали се, отпада. 50 за, против, въздържали се, отпада. 51 за, против, въздържали се, отпада. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, отпада. 54 е изтеглено, 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ изменение пада. 56 е, за, против, въздържали се, приема се. Кой иска думата? Виждам, че има колега, която е, предлага едни и същи изменения за задраскане, задраскане. Моето предложение е да е, всички тези, които предлагат заличаване, да ги гласуваме анблок, ако е възможно. Да, ще направя това предложение след малко. След малко ще предложа точно това. Защото наистина всички тези глас, глас, повтаря се гласуването. 59. За, против. Поправя се председателят. 56 се приема. 57. За, против. Въздържали се. Отпада. 58 на господин Савама за, с устно изменение за, против. Против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, Приема се. 60. Предвид резултата до тук, т.е. Е, всички идентичен резултат е, при, от, е, за задраскване на тези е, е, изменения, да считаме, че всичките изменения на госпожа Мантел са, е, се отхвърлят. 61 е отхвърлено, 62 също, 63 е, също, и 4, и 5. 68 също отпада. По изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. 69 пада, 60, 70 пада, 71 и 2 е, е, отпадат, 73 е, отпада, 74 е отхвърлено, сега 75 за, против, въздържали се, приема се. 76 е отпада, 77 пада, 78 е отхвърлено. 80, 81, 2, 3 също са отхвърлени. 84 падали 84. Il, il... Le 75, on aurait dû... Le... Ça aurait dû tomber parce qu'on avait adopté le 3. Donc le 3 ayant été adopté, il est tombé. 85. А, 85 отпада и 6 отпада, 87 да гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 е, е, е, отпада, 89 за, против, въздържали се и, това, и то е отхвърлено. 90, 91, отпада 13, 14, 15, 17, 98 за, против, жали се, отпада. 99, 100, 101 и 23 е, падат, 104 е, за, против, въздържали се, отпада. 75, е, 6 и 7 падат, 108 109, 109, 110 отпадат, сега 11 за, против отпада, 12 отпада, 113 отпада, 114, 15, 16, 17, 18 също падат. Измерение 4. Кой е за? Против? въздържал се, приема се. 119 отпада, 120, 21, 22 падат, 123 също, 124 отпада, 125 също, 126 също, 127 и 8, 129 за, против, кой се въздържа, от пада. 130 пада, 131 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се, 132 и 3 падат, 134 е, пада, 135 пада, 136 за, против, въздържали се, пада. 137 пада също, 138, 9, 40, 41, 42, 43, 144 100 и... Pardonnez-moi, 151. 151. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. Другите, са, е, другите падат. 160, 161 също и 2, 3, 4, 165, 166, 7, 8, 9, 170. 171 за, против, въз... приема се. 172 отпада, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 180, 181, 182, 171 за него гласува. мили. Тогава минаваме на 192 за, против, въздържали се, приема се. Сега пето изменение за, против, въздържали се, приема се. 203 за, против, въздържали се, отхвърля се. 218 за, против, въздържали се, отпада. 225 за, против, въздържали се, отпада. 227 за, против, въздържали се, отпада. 229 за, против, въздържали се, отпада. 231 за, против, въздържали се, отхвърля се. 233 за, против, въздържали се 232. Също 242 за, против, въздържали се, пада 245 за, против, въздържали се, пада 248 за, против, въздържали се, пада. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. 256 за против въздържали се пада. 262 за против въздържали се пада. 265 за против въздържали се пада. Изменение 7 за против изменени е, приема се. 271, е, за против 274, е, за против въздържали се отпада 278, за против въздържали се отпада 284 за, против, въздържали се, пада. 285 за, против, въздържали се, пада. 288 за, против, въздържали се, отхвърля се. 292 за, против, въздържали се, отпада. 304 за, против, въздържали се, е, пада. Сега съображенията. Изменение 8. Кой е за? Против? Да проверим електронно. Гласувайте. Пада това изменение. Сега осмо, 11 за 11 за, против, въздържали се, отпада. Изменение 13 за, 15 поправят председателя. Тогава 15 за, против, въздържали се, отпада. 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 е, е, приема се 19 за против въздържали се отпада едно извинение първо за против въздържали се приема се извинение 21 за против въздържали се кой се въздържа приема, приема се 22 пада 23 също 24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 Всъщност 60, е, 75 е, е, една корекция, между прочим. Сега да гласуваме по целия текст. Електронно гласуване. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се с 30 срещу 2 гласа. Поздравление на Ханс Гайер, на докладчика. Сега да се произнесем по е, Европейския център за развитие на професионалното обучение, СДФОП. Има е, Ан Сандер е предложила изменения с цел закриване тази агенция ако гласувате против измененията на госпожа Монтел, ще се счете, че всички изменения на госпожа Монтел, която се отнася до съответния член, ще се считат, от, ще бъдат, е, е, комисията ще за е, отхвърляне. Това е, значи, гласуване по убеждение. И е, моля по изменение 9, е, кой е за, против, въздържали се, Отпада. Отпада това а, изменение и оттам и всички свързани с него а, тези части от параграфите, свързани с предложението на госпожа Монтел. И така, преминаваме към а, изменение 2. 2 за против, въздържали се, приема се. 31 за против, въздържали... 32, извинявайте, въздържали се, отпада. 43 за против, въздържали се, кой се въздържа, отпада. 45 за, против, въздържали се, отпада. 49 за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение е оттеглено. 50 отпада. 51 с а, устно изменение от господин Сарвама за, против, въздържали се, приема се. 52 за. Против. Кой се въздържа? Приема се. 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 67. А, но четвърто беше прието и съответно 67 отпада, както и 68. И преминаваме към изменение номер 5 за против въздържали се приема се. И така стигаме до 149 за против, въздържали се, приема се. Изменение 150 отпада. 163 госпожа Монтел 150 150 за, против, въздържали се, отпада. 163 на господин Сарвама за против въздържали се приема се. Шесто изменение за против въздържали се приема се. 209 за против въздържали се в... отпада това изменение. Изменение 7 за против въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. И така стигаме до преамбюла. До съображенията изменение 10 за, против, въздържали се, отпада. Отхвърля се и така по целия текст. Електронно гласуване. А, има и други тук. Извинете ме, казва председателят. Изменение 11. Езиково изменение 12 за, против, въздържали се, отпада. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14, но то отпадна. 15 за, против, въздържали се, отпада. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отпада. Първо изменение за, против, Приема се. 20 изменение за. Не, то пада заради предишното, което беше прието. 19 също. 22 изменение за. И то отпада. 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 26 за. Против. Въздържание. Извинявайте, 27. А, приема се. Начало на електронното гласуване. Край на а, електронното гласуване. 32 срещу 30 срещу 2 а, гласа против, с което се приема текста, както го изменихме. Благодаря, господин председател. Имам съвсем кратък коментар. Тъй като говорим за бюджета, това, което аз знам е, че е важно, но госпожа Монтел подобри моя френски а, вие четете подробно предложението и аз трябва още един а, чудесна е речта ми, казва а, а, ораторът. А, ще се пробвам и на английски език, а, но а, на френски, честно казано, ми е трудно. А, да следя и ми е трудно да кажа 80, но а, моето предложение е да а, обясним на госпожа Монтел, че са глупави тези изменения и а, нямат смисъл, що за работа са те. Предложението ми към вас, към секретарията е да говорите с госпожа Мантел за тези изменения и да престанем с тази игра. На нищо не прилича. Отнемаме толкова време за тази глупост. Всяко едно от тези изменения са безмислени. Моето конкретно предложение е да изпратим някой от секретарията на госпожа Монтел да да и кажем, че цифрите на френски можем да научим, но няма смисъл да продължаваме с тази а, игра. А, тя не е тук сред нас, госпожа Монтел. Ще й препратим това послание, господин Монка. Всъщност, ако искаме да да работим като хората, всяко нещо си има своят смисъл. Е, това е всъщност част от статистическата информация и е, мисля, че е, всичко все пак има своя смисъл за това и цялото това упражнение в крайна сметка. Не знам дали това... Не знам дали това влиза в рейтинга на депутатите, но при всички случаи това води до оптимизиране уж на работата, но крайна сметка наистина в случая ни затруднява. Но и това струва пари. Господин Солтък, може би, да ни кажете какъв е духа на тези изменения. Искам да ви кажа едно нещо. Чувствам се задължен да взема думата и да кажа на госпожа Монтел. Сега тя, доколкото разбирам, е, е, ще, ще бъде кандид, кандидат за изборите, на изборите в своята страна и може би в крайна сметка всичко това ще прекрати най-после, защото наистина си губим времето и всичко това са глупости. Първо, е, имаме надеждата след е, е, два месеца нещата да се решат е, и второ, както каза, е, второ, както каза колегата Мантел, би било трудно да се броят само приятите предложения за изменение, защото това ще ни отвори допълнителна работа. Така че бих се радвал, ако Комисията по бюджета вземе отношение и не ние като сами да, да правим аритметичната сметка, така да се каже, и да представим на, на статистическата инстанция готови че числа и сметки. Е, председателя е прав. Е, изменения за задраскване се превеждат е, лесно. Задраскване, заличаване лесно. Но когато се предлагат изменения с копипейст, тогава веднага се, всичко влиза в бройката на 10 000 и става статистически значимо. Господин Таран. Исках само да кажа на колегите, че всички плащаме е, цената на това Франция да остане демократична. Затова нека да гласуваме за, за нейните изменения тук, за да не отиде тя в Френския парламент. Да, изменените са предложения, но както всичко останало, трябва да можем и да използваме всеки удобен случай да се забавляваме поне малко. А, секретарията а, ще се свържи с а, всъщност се е свързал с а, госпожа Монтел и а, тя всъщност е искала да обърне внимание на всички колко а, скъпо струва Европейската фундация за подобряване на а, за Европейския център за развитие на професионалното обучение. Но това, което струва още по-скъпо е да се въвеждат толкова много изменения, които са едни и същи, които трябва да се превеждат, които трябва да отнемат времето на всички депутати, които ги разглеждат. И това всъщност е някакъв вид филибастеринг, както се казва а, и а, не виждам а, дали а, това има смисъл. Благодаря на господин, който а, даде нужните уточнения, за да разберем как стоят нещата и ако госпожа Монтел идваше по-често, можехме и нея да я чуем. Все пак обаче а, е хубаво, че можем да изразим мислите си. Преминаваме към Европейската фундация за подобряване на условията на живот и труд, Еврофонд и в нея имаме подобни предложения. Първо блоково гласуване по предложението госпожа Монтел и след това част по част тя предлага отново за, затварянето на агенцията и така изменение 21 и оттам всички изменения от госпожа Монтел. En sachant que le 206 est un amendement. също уточняваме, че изменение 6 не може 206, извинявате, не може да се а, приеме. И така, по 21 за, против, въздържали се. Така че а, с вашето гласуване а, отхвърляме предложението за затваряне на агенцията на госпожа Монтел. Ще ли са Tout Ще ли са okay. И така с това преминаваме към изменение 34 на господин Сървама. За, против, въздържали се, приема се. Второ се оттегля. 35 за, против, въздържали се, приема се. 36 се а, отпада. 37 също както и 441 за, против, а, всъщност то също отпада. Преминаваме към трето изменение на господин Гайер за, против, въздържали се, приема се. Изменение 53 трето, но то отпада, защото приехме трето. И така преминаваме директно на изменение 4. Така ми се струва поне. Да, изменение 4 за. Против, въздържали се, приема се.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 8 и 9 са отпаднали с гласуването на 21. 10 за, против, въздържали се, отпада. Отхвърля се 11, 12, 13. Отпадат 1 за, против, въздържали се, приема се. 14 отпада, 15 също. 17 за, против, въздържали се, приема се. И по целия текст, изменен с нашето гласуване, начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Докладът се приема с 30 гласа срещу 2 а, против. Поздравления за а, докладчика Янс Каяр. По 14 и 15 точка няма да обсъждаме а, и на госпожа а, Моника Холмайер също темата няма да можем да обсъдим а, с което приключвам а, е, гласуването. А, няма да има гласуване. А, и така, край на а, тази част от заседанието. Продължаваме в 16 часа с а, председателството на някой, който от вас. А, на някой от вас, който а, може да ме замести. Аз трябва да. А, пътувам до Париж, за да се върна утре сутринта. Така че в 16 часа продължавате. See Скъпи колеги, предлагам ви да започнем заседанието. Нашият председател ни напусна. А, заместник-председателите се измъкнаха, така че аз трябва да председателствам това заседание, което ще бъде публично изслушване за европейските структурни и инвестиционни фондове и е, връзките и с координацията с другите инвестиционни фондове. Давам думата на господин Фернандес, нашия докладчик на тази тема. Благодаря, господин председател. За мен е чест да отговоря на такъв председател. Ще говоря на португалски обаче. Сега, лично считам, че структурните фондове, фондовете за сближаване, фонда за морско дело и рибарство, всички тези фондове са от огромно значение, но трябва да ги разграничим от е, фин, финансовите фондове, тъй като те са по-скоро фондове, които финансират дейностите по сътрудничество и партньорство. Не знам дали подобно мнение се споделя от нашите докладчици. От една страна да, раз, да, раз, да разграничиме европейските фондове от фидусиарните фондове, чисто финансовите фондове. Целта е да се използват по-целесообразно структурните фондове и целта е да видим как да го направиме без да се изправ... извършват някакви промени. Как да създадеме по-добро взаимодействие между от една страна структурните фондове и от друга страна финансовите инструменти. В структурните фондове инструментите за сближаване трябва да играят е, основната ключова роля, която е строго определена. Те обаче са различни по същества. Някои колеги е, твърд, твърдят, че в Португалия не разполагаме с достатъчно структурни фондове за а, инвестиране в инфраструктури. Структурните фондове се, се използват по-скоро за с економически цели, а не за финансиране на инфраструктура. И в дадения случай използваме по-скоро финансови инструменти ви, виждате, че всъщност в самия си увод аз задавам един въпрос, който е според мен и ключов. Дали структурните фондове, структу, фондовете за стратегически инвестиции включваме програмите Европа в, в, в, различните програми Европа 2020. Всъщност ние не разхищаваме ли средствата, използваме ли фондовете по предназначение – тъй като не, не, не забравяме, че всяка една програма разполага с собствени средства, които са и подсигурени. Но трябва да е, усъвършенстваме начина на разходване на средства от страна на малките и средни предприятия. Защо? Защото самите, самите предприятия, а да не говориме за гражданите, не знаят, че има средства на Европейския съюз за предприятията. Твърде малко са и трансграничните проекти. Как можем да увеличиме броя на тези проекти, които са от огромно значение в, да речеме, в енергийния сектор, как можем да използваме по-целесообразно и целенасочено а, средствата за тази цел. Ние сме против географската концентрация. Фонд, фондовете трябва да бъдат използвани и да преследват цел сближаване. Как можем да гарантираме, че тези цели ще бъдат изпълнени? Как да има по-добра взаимодопълняемост, като се отчитат местните и регионални характеристики, защото си даваме сметка, че използването на фондовете варира от страна на страна, от регион на регион. Т.е. трябва да вземем предвид е, местните специфики. Понякога взаимодопълняемостта е, доб... е добро начало, но може би трябва да предвидиме някакви насърчителни мерки, за да може политиката за сближаване да се е, осъществява наистина а, целесообразно. с колко време разполагам, колкото ти трябва. Ще продължа в такъв случай на португалци. На португалски ще обясня какво имам предвид под взаимодопълняемост. Взаимодопълняемостта, както казах, трябва да отчита местните специфики в миналото често това не ставаше. И по-специално и по-специално по при избора на проекти от страна на Европейската инвестиционна банка. Как можем да включим най-малките проекти в цялостния процес? Инвестиционната банка по принцип предпочита да финансира по-крупни проекти. От друга страна обаче има малки проекти, които обаче имат много а, значителни последици за местното население, за дадени региони. Така че имам чувството, че Европейската инвестиционна банка не обръща достатъчно внимание на малките проекти. По този начин ви провокирам да ми обясните как можем да променим нещата. И в заключение бих искал да попитам и следното. Какво предвиждате Какво предвиждате за борбата срещу промените в климата. Според нас това е хоризонтална цел. По какъв начин ще бъдат насочени средства към това, към тази цел? Вторият ЕФСИ в момента се преразглежда. Въпросът е следния. Дали някои инструменти, които благоприятстват растежа, са устойчиви от економическа гледна точка. Тези инвестиции не трябва ли да се е, извадат от изчисляването на дефицита? Това, е, това са въпросите, които си задаваме. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин Фернандес. Благодаря ви за този увод, е, кой, който всъщност вие зададахте е, много въпроси, но същевременно беше и една защитна реч. Сега ще дам и думата на нашите експерти и се надявам, че те ще отговорят на въпросите на нашия докладчик. Сега първо господин Ерик Фон Бреска, директор от Генерална дирекция Реги. Имате думата, господин Фон Бреска. Благодаря, господин председател, господин докладчик. Благодаря за поканата. Благодаря на всички вас, почитаеми депутати. Очевидно е, че няма да мога да отговоря на всички въпроси, които бяха поставени, са поставени от докладчика. Предлагам обаче накратко първо да кажа докъде сме стигнали с изпълнението, прилагането на структурните фондове за момента, до сега след това накратко да се спра на по, полуките и какво трябва да се промени в бъдеще. И накрая да кажа няколко думи за е, синергиите, взимате допълняемост между структурните фондове и мисля, че това представлява най-голям интерес е, във връзка с ЕФСИ. Сега, <clears throat> къде се намираме в момента? Трябва да разграничим два типа програми – единия вид са програмите от предходния програм, програмен период 2007-2013, в които сме в момента приключваме. Държавите членки при няколко седмици всъщност е, внесаха последните е, заявки за плащания и ако погледнем всички, е, повечето, ако не 90% е, е, от държавите членки, декларират 90% изпълнение. Гърция е изключение. Там тя поради економическата и финансова криза се ползва с различни правила. Харватия е за Харватия е по-нисък този процент, отколкото другите, тъй като се присъедини по-късно. Е, т.е. те са имали е, повече време, за да похарчат същите пари. Е, това е положителната страна на нещата. Особено ако погледнете данните за изпълнение като, като резултати, като постижения, когато получаваме информацията от държавите членки, те трябва да докладвате за физически резултати и постижения. Това, което научаваме от програмите 7-13, че повече от е, е, милиони 200 хиляди работни места са създадени междувременно и над 15 е, милиона допълнителни домакинства имат достъп до широколентов интернет чрез инвестиране от структурните фондове сега програм, сегашната програма 14-20, е, тук е, нещата не излежат така розови, защото като погледнем на е, процента финансово изпълнение, като разход от бюджета, и вие като комисия по бюджета сте добре запознати с въпроса. През 2016 сме под е, необходимото, под нивото. Не сме възползвали изцяло наличния бюджет. И ако погледнем как стоят нещата на място, ще видим едно страхотно ускорение. Ускорение на под, под, при подбора на проектите. А знаете, че е, в крайна сметка е, е нужно доста време, докато по тези проекти се връчат е, в комисията заявки за плащания. Но в момента над 180 милиарда евро проекти на такава стойност са подбрани и се изпълняват. И като видите тази графика, ще видите, че е, това отговаря на една трета от е, задените средства, но има значителни различия между държавите членки. Някои са доста напреднали, като при селекция на проекти, други изостават. Така че е, ще се наложи е, работа по наваксване, за да се е, за да ускорим е, изпълнението на програмите общо и какви са причините за това забавене? Една от основните причини, а това трябва да е и пулка за бъдеще, късното е, приемане на законодателната рамка. Това стана едва през средата на декември 13 година и това забави старта, стартирането на нови програми, което означава, че следващият път е, до 2020 трябва да направим всичко възможно да избегнем такова забавене. Друг важен за нас въпрос е, че е, новата законодателна рамка е, отделя особено внимание на качеството, много повече от предходната. Това означава, че много управители на програми трябва да свършат допълнителна работа преди да си връчат е, заявките за плащания на комисията което отново означава значително така време трябва да се предвиди, преди да се внесат инвестициите пред комисията за разплащане. И накрая, нещо важно, има редица законодателни промени, които не ни харесват особено. Например, е, правилото за автоматичното е, отпадане на средства е, става от 2 на 3 години, което бави топката. И е, накрая, все още в държави членки има е, недостатъчен административен е, капацитет. Липсват и е, чакащи проекти, но и администрации, които да могат да ги обработват бързо. Това за нас означава, и това е един от приоритети за 17-та, да работим особено с тези държави членки и управители на проекти, където има забавене, които са относително бавни, за да ускорим нещата, което означава много е, следено от близко от наша страна е, и подпомагане капацитета, административния капацитет с конкретни мерки, а също така подобряване и на прогнозата, предвиждането на плащанията, защото е, ние трябва да предвидим какво бихме могли да получим от държавите членки като искове за плащания, за да предвидим съответните средства. И накрая е, една отворена, открита платформа за данни, където може да се следи в момента изпълнението е, тук е, се предполага и изпълнение на известни показатели или е, така е, сравнение между отделните държави членки за е, качество на работата им. Е, какво означава това за бъдеще? Комисията току-що започна така наречения размисъл за бъдещето на Европа. Следващата стъпка ще бъде документ, за размисъл за бъдещето на финансирането. Е, комисията ще е готова, вероятно, в края на юни, където ще маркира сценарий за бъдеще. Но пък е, не очакваме да представят при 2018 законодателната рамка за 2020, така че далеч сме от е, този момент Надяваме се да получим междувременно и много е, коментари и мнения от вас, е, тъй като парламента е един от законодателите и това ще ни помогне за следващия законодателен пакет. Един от е, въпросите, който ни занимава особено, е упростяване на системата на управление. Според нас и в, в някои области сме отишли твърде далеч и вероятно е важно да се опрости е, законодателството, за да се е, намали натоварването на управителите на проекти и да се, им се предостави повече възможност за гъвкавост. Това ни занимава особено, както казах. Но пък въпросът е и до каква степен си струва да се променя и модифицира системата на управление. Има критики от, по отношение с поделеното управление и начина по който се прилагат структурните фондове. Но ако преминем към друг начин на управление, това ще означава много нови промени, много несигурност. Така че въпросът е дали няма да е по-разумно, вместо да реформираме отново системата, да си кажем всъщност най-добрата реформа е липсата на такава, т.е. Е, да кажем държавите членки и съответните органи, че те вече знаят е, правилата и е, трябва просто да, да прилагат както трябва и да, да рационализират системата на управление, а не да я трансформират изцяло. И тук стигам до синергията с други инструменти. Комбинацията с други е, финансови инструменти на ЕС, включително ЕФСИ, е, стратегически или фонда за стратегически инвестиции, такава синергия е възможна. Но предвид на това, че регламента за структурните фондове бе прият преди ЕФСИ, има редица комбинации, е, които са в момента невъзможни при сегашните обстоятелства. Ето защо това всъщност ние предлагаме така нареченото предложение Омнибус. То предвижда допълнителни възможности да се е, съчетаят различните фондове, тъй като един от основните проблеми е, с ЕФСИ е, че има региони и части на Европа, където ЕФСИ трудно се прилага поради високия риск и идеята е с промените, които предлагаме, структурните фондове, а, с които ЕФСИ може да се комбинира, е, такива, които да се наричат а, а, инстанция, за, която да поеме първата загуба, т.е. ние, и а, разбира се тогава а, да, а, това да улесни изпълнението, прилагането на ЕФСИ. Още две-три изречения. Малко ни изненада отрицателната позиция на парламента и на съвета по това предложение по тази точка по-конкретно. Защото и в съвета, пък и в комисията Реги на Европейския парламент, първоначалната реакция беше доста така е, хладна и защото според нас предложението на комисията се считаше за е, такова, което е, така фаворизира е, инвестиционната банка и е в е, ущърп на структурните фондове. Е, след е, съответното обяснение, сега сме убедени, че и съвета, и Европейския парламент е, ще е, погледнат по-благосклонно е, на това предложение и то ще получи и тяхната подкрепа. А за нас е много важно това, защото искаме е, тези нови комбинации от фондовете да е, сработят и то максимално бързо. Ето защо все още се надявам, че ще можем да стигнем до съгласие преди края на годината, в тази година. Отново, за нас не става дума ЕФСИ да пречи на структурните фондове или обратното, а да се съчетаят два финансиращи инструмента в моменти на недостиг на публични ресурси и особено в региони, които нямат достъп до ЕФСИ. поради това, че някои частни инвеститори ги изчитат за твърде рискови и затова тези промени трябва да се е, осъществят, както предлага комисия. Благодаря за вниманието. Спирам до тук. мерси. Благодаря. Господин Фондрецкас, искам само да споделя едно лично мнение, което не е по съдържание. Мисля, че трябва да си сме на очилата, защото много ми е трудно да да видя вашите диапозитиви. Много, много ви моля дру, другия път да ни представите диапозитиви, които наистина да бъдат, които да бъдат по-ясни. Надявам се, че господин Фернандес е намерил някакви елементи на отговор. Аз лично не, но може би пък той да е намерил. И сега давам думата на господин Скорня, който отговаря за партньорствата в регион Министерството на регионното сътрудничество в Чешката република. Имате. Ladies and gentlemen, uh, dear colleagues, Mr. Chair. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин председател, нека да изразя нашата благодарност за поканата. Ще мина през нашето представяне с а, цел да дам някои отговори, но и да повдигна много въпроси. И смятам, че е много важно да почетаем ролята на политиката по сближаване преди да представим някои новини от местата на събитията. Тази политика отговаря на ангажимента за осъществяване на бюджет, който е ориентиран към резултатите. Това е една от най-добре оценените политики на Европейския съюз за препрограмиране и адаптиране към а, промените. Трябва да имаме някакъв вид а, огледало за това, което предприемаме. Тя е едно средство за растеж и е доказала своята а, ключова роля в последните десетилетия, дори по време на кризисните периоди. Тя беше изключително важно средство за нас. Както знаете, една от основните цели на а, политиката на сближаване е да а, по допринесе за по-доброто интегриране на Европа и това е нещо, което всички знаем, но смятаме, че има нужда да се повтори, за да допринесем за по-добрата видимост на, по места. Малко технически проблеми, като че ли срещам, а, но ето го и слайда, който искам да представя. Смятаме, че трябва да се привлече вниманието към реалните промени посредством а, политиката по сближаване, които се случват и в Чешката република. Виждаме го на всички нива, а, не само а, при конкретните целеви резултати, ами а, също така се подобрява стратегическото а, мислене, а, укрепват се вертикалните и хоризонталните партньорства. А, това са, може би, не основните цели на тази политика, но са много значителни реални резултати, които тя постига. Нека да спомена малко данни и е, да представя някои резултати. Реалното конвергиране, сближаване на регионите в Швеция между 2004 и 2014. 4% по-висок БВП, 3% по-ниска безработица. Всичко това се дължи също така и на факта, че 34 от всички капиталови а, инвестиции на а, правителствата а, се влагат а, по този начин. Това подобрява сближаването а, на а, чешките региони. И така, проектите, които са подкрепени 2008, 12 и 16 година ще видите и е, е, как се увеличава броя на проектите в е, тези три периода. Както виждате, например, през 2016 година има почти 36 милиона евро и повече от 72 000 проекти. Друга една картина а, е свързана с а, другия слайд. Е по, в него по отказваме колко а, резултати са постигнати, при близо 100 000 нови работни места, а, повече от 111 км от а, магистрали, много е важно това за Чехия, тъй като тя е държава, през която минават много важни пътища. Виждате също и малките и средни предприятия. Тук по-късно може да задълбавим в цифрите и данните във връзка с образованието, но ви донесохме и една брошура, една публикация, която ще видите в на масите близо до входа. Може да вземете някои от тях с вас. Един пример са малките и средни предприятия. Аз искам да споделя с вас и важната информация във връзка с ефектите допълнителните ефекти на политиката по сближаване. Първо, между секторите в националната економика, но също така, както виждате и на екрана, има такива допълнителни ефекти в групите от вишеградските държави и 15-те държави членки първоначално на Европейския съюз. политиката по сближаване влияе добре на економиките на Европейския съюз Виждаме БВП на 12-те държави, членки с дейностите, които са а, финансирани в вишеградските държави. 76,9 милиарда евро е сумата, за която може да говорим като постижение. В някои държави е дори повече. Изследването също така показват много допълнителни ефекти в областта на управлението на водите, намаляването на замърсяването, спестяването на енергийни ресурси. Всичко това според нас показва колко са много допълнителните ефекти на политиката по сближаване не само за Вижеградската група, но също така и за старите държави членки. Подобни са и заключенията, които ще видите и в оценката, експос оценката на Фонда за регионално развитие и те са в, в подобна посока. Как, как стоят нещата в Чехия в момента? някои цифри, които смятам за важни и моите колеги ще продължат след това. 83% 84% са разпределени от първоначалните покани, 68,2% от а, а, подадените проекти, близо над 78 000 одобрени проекти. Е, в последните няколко месеца има и ускоряване с близо 10% на всички етапи от поканата, подадени проекти, одобрени проекти, така че добре изглеждат нещата. Няколко думи за програмния период в неговия ход. Нещо, което вероятно трябва да споменем, защото ако сравняваме предишните и сегашни периоди, все пак може да говорим за различен вид политика. Знаем това и трябва да работи заедно с всички нови елементи, новите разпоредби в регламентите. Настоящия период беше период на реформа и реформите а, водят със себе си и необходимостта от адаптиране. Когато говорим за реформи, трябва да говорим и за новите елементи, които трябва да въведем като предварителните взаимовързани условности. Успяхме да го направим Електронното сближаване е също един нов елемент, който ни създава а, някои проблеми, а, тъй като има 12 на нови правила за това как трябва да се съчетават различните приоритети, някои нови а, правила за финансовите инструменти. почти сме се справили в Чехия с всички тези нововведения, освен за една оперативна програма така че сме напред. А, реформите на този етап вероятно се разглеждат като необходима а, стъпка напред, но в същото време имаме доста сериозна а, сложност за различните правила и условия и това е нещо, което предстои в бъдеще да се подобри. Нека сега се спра на един основен момент, който влияе на цялата политика – а, законодателството и указанията са а, три пъти повече в сравнение с 2000 и всъщност отвоили се от 2013 насам. Също така изходната точка беше отложена а, за този период заради закъснелия период а, на закон измененията в законодателството, така че това са два важни елементи, които трябва да имаме предвид преди да говорим за следващия период. И така, имаме полуки, които сме извлекли и а, сме въвели въведе, а, подобрения в Чехия една обща методология, имаме интегрирана система за управление на риска и сме въвели също така и нови мерки срещу корупцията. Това е на стратегическо равнище, на оперативно равнище имаме схема за сравними показатели във връзка с нивото на проекти, които трябва да се договорят до края на тази година. И в момента сме около 40-50% за тази година. Миналата година около 75% постигнахме от въведените букани за предложения. Ще се опитаме и в тази мярка да въведем тези нива. Имаме и възможност за планиране на разпределението, какви са рисковете, които може да срещнем. И защо това са мерките, които ние сме въвели в отговор на извлечените полки от този период. И искам също така да се спра и на съчетаемостта между ЕСИФ и другите средства и инструменти. фонда за а, социално сближаване на Европейския съюз а, и правилата, които съществуват този, за този фонд и за други фондове. Ние а, имаме едно основно партньорско споразумение и сме създали механизъм за координация между различните инструменти. Имаме също така и много различни действащи лица, когато обсъждаме поканите за предложение, не само за а, предложенията по фонда за социално сближаване, но по и други фондове. И централните инструменти се управляват с различни, от страна на различни органи в Чехия. Ето защо трябва да приканим всички тези партньори на една маса и да обсъдим с тях какво може да се подобри. В, на този екран виждате няколко практически примера на синергия, които ние сме предложили, разрешили и използваме сега. Едното, единия пример е между Хоризонт 2020 лазерни технологии, които ще бъдат с финансирани от оперативните програми и сега сме точно в период преди подписане споразумение и осъществяване. Друг един пример е оперативната програма за конкурентоспособност и предприемачество и а, Чисто небе 2 като програма и тук целта е да се намери а, начин да се използва тази възможност за проекти и а, е, има възможност за този проект да се въведат още по- допълнителни покани. Друг един пример от Чехия. е, е свързан и с е, ограниченията, когато сравняваме Фонда за социално сближаване и централно управляваните програми. И тук трябва да навлезем по-навътре в причините за всичко това. И изисквания, които понякога вървят срещу упростяването. И има няколко а, бариери между съчетаването на тези средства, някои правила, да речем, за, нацио... за държавната помощ, отделни информационни системи и също така липсват а, понякога липсва информация за, на местно равнище за програмите, които са на централно равнище. Така че различни предизвикателства, които трябва да преодолеем, ако искаме да обсъждаме реална взаимосвързаност между тези, две, тези два инструмента. В същото време обаче трябва да имаме всъщност и разлика, защото не би следвало инструментите да се конкурират. Ще подчертая тук ролята на средствата от Фонда за социално сближаване за регионите, за управлението дългосрочното, тъй като при тях става въпрос за средносрочни и дългосрочни цели и не смятаме, че преместването на средства от тези фондове има смисъл. Нещо, което ние се опитваме да прилагаме за някои проекти, да има реална оценка нямаме е, достатъчно солидни данни за оценката на такива проекти и е, средства. Важно е да се добави принципа е, за фонда по сближаване, защото в момента виждаме доста сериозни разлики, когато разглеждаме практическата част 15-те държави членки през 1991 имат съвсем различен профил. Тогава ще ускоря на последната част от презентацията си. Съм вече бъдещето. Как да се справим с бъдещето? Ние сме се получили, имаме знания, знаем какви са предизвикателствата, какви са полките, знаем какво да направим и сме готови да променим системата. Това, което ще опростим сега, ще а, улесни бъдещето и а, трябва да помислим действително с тази бъдеща рамка. Нека съвсем накратко се спра на 3 или 4 елемента за бъдещето, които са важни не само за Чехия, според мен. Трябва да имаме стратегическа визия за 2017 и след това елементи на новите реформи виждаме вече, но основното е да имаме обща стратегия. До 2020 ще бъде третия период, но като че ли винаги изглежда, че сме в началото, винаги има нови правила, нови елементи, нови условия Споделеното управление е един основен принцип на политиката по сближаване, но трябва да се подобри. Важно е да има упростяване и да има ориентация към целите и ефикасност, но и трябва да внимаваме да не парализираме политиката по сближаване с много условия и правила. Мисля, че пресрочих времето си. И последните две неща, които ще спомена, са, че трябва да сме подготвени предварително и законодателните пакети да са налични колкото може по-скоро, най-късно до 2018, защото иначе ще имаме същите проблеми, както и преди настоящия период. И в последния екран тук виждате начина за да добиете повече информация за Чехия, що се отнася до а, цифри, данни, осъществени проекти и така нататък. И част от а, тази информация е в а, брошурите на масите до входа, както спонах и по-рано. Благодаря, господин Скорнея, за това представена, което направихте изключително изчерпателно, пълно с информация за Чехия. И сега давам думата на господин Манкер. Всъщност иска да се изкаже сега или заповядайте, господин Манкер. Благодаря за тази презентация. Бих искал да направя кратък коментар. Първо, Комбинацията от европейските структурни фондове с ЕФСИ, например, стана дума за това. И факта, че комисията Реги е, беше против това. Но и във втората презентация аз се натъквам на една идея, че според вас, е, а именно, че според вас не е добре средства от един фонд е, да се преливат в друг. Предложението, е, регламент Омнибус е, предвижда работа с е, излишъци от финансови средства и бихме могли по правило, е, те биха могли по правило да бъдат прехвърлени в даден фонд. Например, ако в дадена страна има неосвоени средства, по правило те могат да отидат в е, някои е, други региони. Е, никой не иска, разбира се, сближаването да бъде отслабено, но ние е, разполагаме с това е, правило за е, редуването и е, то може да се използва и при финансиране от ЕФСИ. При такова решение, е, при такова решение е, комисията Реги би могла да даде съгласието си също. Още нещо. Да си погледна в документите. Въпросът дали трябва да се опростят правилата – е, след като е, тези съществуващите са нещо, с което държавите членки са свикнали вече. Разбира се, никой не иска допълнително осложняване, но ако погледнем анализите, ще видим, че всички правителства, всички е, страни, провинции, всички реципиенти искат опростяване, искат по-малко бюрокрация, по-малко на Това във всички случаи би било полезно а, би довело и до економии на финансови средства, ако са необходими по-малък брой проверки. Това са съвсем нормални неща, които всеки би искал да види, а не един кмет да бъде подлаган, да, бъде принуден на всеки 20 години да прави обстойни отчети и доклади. Говорихме и за това какви проблеми съществуват, е, за, да се, за, за това, че изпълнението така бавно се движи. Казахте, че няма достатъчно е, качествени проекти, че няма достатъчно е, е, административен капацитет, но е, комисията е направила анализ и тогава Е, в случаите, когато плащанията постъпват твърде късно, може би е, това отблъсква доста хора. Аз е, като кмет много така бях светъл на тази негативна ситуация е, и много колеги просто се отказаха да кандидатстват, тъй като е, имаха огромни проблеми с е, изплащането на средствата. Това наистина трябва да имаме предвид. Благодаря, това е от мен. Мерси, колеги. Благодаря, колегата Манка. А, сега господин Олбрехт иска да вземе думата. Благодаря, господин председател. Може би последните два оратора да ги изслушаме. Те ще направят някои заключения, но просто искам да реагирам на чутото. Трябва да разбереме същността на дебата, който се провежда в комисията Реги. Първият въпрос е за какво служи ЕФСИ? Каква е целта на ЕФСИ? Спомням си, че на времето се казваше, че, че това е за най- рисковите проекти. А днес комисията казва, тези проекти са прекалено рискови за ЕФСИ. Тогава за какво е ЕФСИ? Аз разбирам, че трябва да има тройно А, рейтинга трябва да бъде на трътни А, ако някои проекти се считат прекалено рискови за ЕФСИ, тогава за какво е ЕФСИ? Сега, днеска не обсъждаме точно това, обсъждаме връзката между европейските а, еф, е, стратегически инвестиционни фондове и другите инструменти. Но искаме да създадем някаква стратегия неразходваните средства да се прехвърлят в ЕФСЕЛИ. В, в Омнибус е включена идеята за допълняемост. Но да се вземат пари от кохезионните фондове и да, да се прехвърлят в ЕФСИ, е не става какви са разликите между FC и SE и F. Е, изискванията са различни. Може би комисията трябва да помисли за някакви съпоставими изисквания. Сега, може би, трябва да изоставиме кохезионната политика и да се прехвърлим към ЕФСИ. Може би ще бъде по-лесно, но... Днес в комисията Реги обсъдихме и въпроса за пакта за стабилност и взаимоотношенията с кохезионната политика. Имаме едни правила за едното, други правила за другото. За едното има е, споделено управление, за другото не. Можем ли да прехвърлиме средствата от едното в другото? А, ние наистина се се, се нуждаеме от следния отговор. Разполагаме ли с необходимия инструментариум? Къде са, къде са средствата? В ЕФСИ или в ЕСИФ? Може ли е, да минавам от единия в другия, след като в крайна сметка изискванията са различни за всеки един от фондовете. Според мен тук има пълен хаос. Нещата трябва да се изясна. Може би аз не съм наясно. Но наистина смятам, че трябва да има един много ясен отговор, за да могат бенефициентите да знаят как да използват инструментите. Благодаря, господин Олбрихт. Не, сега не знам, може би по-добре да оставиме. И ти ли искаш да съда? Еми тогава, ако искате да обсъдиме нещата сега, но може би няма пък да имаме достатъчно време за двамата ни други оратори. Аз ви, аз ви моля да изчакаме да чуеме следващите две експозета, защото може би в тях ще се съдържат а, е, отговори. Сега давам думата на господин е, Нюнес Ферер, който е независим консултант в CEPS. Е да работа за СЕПСа и за други институции. Аз се опитвам да наистина да изработа и да работя по истински проекти. Да видя как нещата а, е, функционират на практика, не само в теорията. Дали имам отговор? Да, ще спомена и това. Но за 10 минути, разбира се, не мога да дам отговори. Ще се опитам в много краткото си презентация да обясна нещата, а след има и документи, които сме е, предоставили на разположение в СЕПС, които могат да бъдат обсъдени. Но има и някои отговори. Сега, ЕСЕФ и взаимоотношенията с другите инвестиционни фондове. Прочетах Омнибус. За мен е, това е нещо като неидентифициран летящ обект. Но в крайна сметка това е законодателство. Ако тази машина проработи, добре. Но аз си задам следните въпроси. За какво е ЕФСИ и какво искаме да постигнем? Защото когато изчетете нормативната уредба, тя е добра, много по-добра от онази, която, с която разполагахме в миналото. Тук се съдържат предложения, но същевременно виждам, че има много пропуски и че всъщност упростяването май води до допълнително осложняване. Какво ни е нужно? Необходим един необходим ни е бюджет, който да откликне на съвременните нужди. Е, необходимо е интегрирано програмиране, това е много важно. Необходимо е да можем да оперираме с различни инструменти, за да решим проблеми, свързани с безработицата, научни изследвания, развойна дейност. Трудно е, но трудно е, защото светът е нареден, е разделен на отрасли а, и същевременно имаме един интегриран и отраслов свят. Необходими са ни новаторски решения, защото ние живеем в един свят, който непрекъснато се променя, който се подновява. Е, независимо от бюрокрацията. Това означава, че имаме нужда от е, новаторски търгове, поръчки, комбинации на безвъзмезни средства и други инструменти. Правителствата трябва да правят нещо, което да е по-активно. Необходимо ни е по- повече социална иновация, нови инфраструктури, нова концепция на градовете за да могат тези инструменти да могат да бъдат използвани от хората и да видиме наистина дали, дали всичко това става ефективно, т.е. да има енергийна ефективност, ефективност в транспортите. Необходимо ни е новаторство, което да дава възможност за нови умения. За да се промени всичко, включително и, вза... и социалното взаимоотношение. Тоест, трябва да постигнаме много цели. И, инвести... и публичната инв... инвестиция инвестиции трябва да не бъдат само в инфраструктурите, а да бъдат и към, да бъдат насочени и към предприемачеството, и към вземен, вземането на рискове. Публичният сектор трябва да бъде своего рода предприемач това са основните проблеми. Основните проблеми, с които се сблъсква и европейският бюджет. Основният проблем е доверието. Ако нямате доверие, колкото и да упростявате нещата, те стават сложни. Ако упростите процедурите, но след това има сметна палата, много а, други процедури, всъщност стигате какво? Изключения в цялото море на а, а, осложненията. Но а, изключението е правило. И ако изключението продължава да бъде правило, то тогава се сблъсквате с проблеми прекалено много ами, административно бреме, прекалено много насоченост към самата процедура, самия процес. Но но същевременно имаме прекалено много екс-анте защита на финансовите интереси, който, който, който проистича проистича от екс-пост липсата на отчетност. Така че от една страна вие сте е, е, отговорен, но нямате никакъв контрол. Вие сте отчетен, но нямате контрол. Къде, къде е упростяването? и всъщност чрез съпростяване се стига до допълнително усложняване. Най-после разбрах какви са основите причини. Виждам, че има нещо рационално в това, но и още един проблем. Значи, казахме доверие, усложняване, но също така и фрагментация. Различни са процедурите за различните е, генерални дирекции, различни е, начини на отчетност за едни и същи проекти. Е, за, за, един, за един проект има отчетност в към три различни генерални дирекции. Как, какво искаме от регионите да комбинират средства? казваме добре. Но за това е необходимо да се направят три одита и да се извършват отчети пред четири генерални дирекции. Също така фрагментирането проистича от предварителното преразпределение на средствата, критериите за допустимост и на, на, на практика всичко това въобще не отговаря на нуждите в селското стопанство, например. Финансираме известни процеси, като почиваме на някакви референтни добиви. А, а всъщност не, въобще не обръщаме внимание на основни проблеми, като заетост и така нататък. Така че това са едни таки, исторически референтни аспекти, но които са вече устарели. Всичко това води до осложняване и до препокриване. Различните средства са разделени между генералните дирек... дирекции, между регионите, между отраслите, между подгрупи и така нататък. Има спод... споделено финансиране от една страна и от друга страна централизиране на средствата като ЕФСИ, е, Инофин, Косме е, и други програми за новаторство. Понякога просто се чуда къде сме и кое за какво служи точно. Трябва, всичко това трябва да се е, анализира и да се помисли при изработване на следващата многогодишна финансова рамка. Сега, какъв е риска на а, е, сред, средносрочното преразглеждане? Ако няма доверие, ще има само. Е, ще, се, ще, ще имаме допъл, допълнително увеличение на дела на грешките. Какво имаме още? Имаме възможност за комисията да променя правилата. И бюджет, който да се основава на резултатите. ще имате контрол над резултатите, защото ще упростите. Аз мисля. Аз мисля, че от, от една страна ще извършите нови, ще, извърш, ще извършите контрол на резултатите, но същевременно системата няма да се промени и това, и това ще доведе само до допълнително осложняване, просто защото няма а, доверие. Сега, какво имаме още? Упростяване, хармонизация, одити, търгове, правила. Аз мисля, че най-добре ще, ще бъде да се е, вземе решение за един единствен общ одит на дадена програма. Сега, при комбиниране на FC и на ESIF, кой ще е, предоставя гаранцията? Е, взаимодопълняемост и синергии. Това обаче в никакъв случай не е, премахва фрагмента, фрагментацията. Добре, има гъвкавост. и какво става? Всъщност става прехвърляне на, на, на, на средствата от хоризонта към други програми. И а, също така а, идеята за вътрешни доверителни фондове това също, също няма да реши проблемите. Но и Тряб, наистина трябва да упростиме бюджета. Използването на на кохезионните средства няма да е достатъчно. Необходимо е да има един много по-крупен инструмент и да имаме като че ли една програма, едно, а, един източник, един източник да, разбира се, трябва да има гаранция, може би от кохезионните фондове или от друго място, но да имаме колкото е възможно един, един по-укрупнен източник на средствата за намаляване на риска. Да имаме общи правила, защото подобни липсват. Средносрочният преглед е известно усъвършенстване на процедурата, но не е достатъчно. Необходимо е да се упростат финансовите инструменти, да не се създават допълнителни подсектори или подгрупи и да имаме едно гише, един одит, едни правила, дори когато става дума за финансиране от различни фондове. Защото в крайна сметка, когато вие сте бенефициент на средства, на вас не ви интересуват къде точно идват средствата, дали са комбинирани. За вас е важно да ги имате и вие да ги управлявате правилно, за да постигнете целите. Благодаря ви. Мерси, Йорге Юнес Ферер. Благодаря, господин Ферер. Да, да се чуем. Благодаря ви за това стимулиращо изказване. Давам думата на господин Жилиан Лотри. От Обществото за инвестиране на благодаря на всички. Благодаря за това, че ме поканихте. Ще бъда много кратък. Аз съм от един много красив френски регион, който е водещ в третата е, промишлена революция, тъй като ние пропуснахме втората. Не, не знам дали познавате понятието трета финансова революция, е, индустриална революция. Става дума за развитието на нова економика, която се основава на а, ниско въглеродна економика и на ниско въглеродни дейности. Ед, преди една година създадахме фонда за третата промишлена революция. Фонда който бе подкрепен от Европейският съюз благодарение на плана Юнкер и на Фонда за развитие на селските райони. Целта целта е да развиеме нисковъглеродна или безвъглеродна икономика. економика. Има понеже констатирахме, че има недостатъчно финансиране на малки и средни предприятия в различните френски региони, които работят в тази област. Става дума за новоразвиващи се предприятия, стартъп, които осъществяват новаторски проекти. Необход... Установихме, че е необходима техническа помощ за развитието на нови проекти. Първа, първият етап беше избор на а, управляваща на фонда. Целта беше този менеджер да е инвестира 5 милиона в фонда. Марк Капитал Партнер – и Креди Агрикол инвестираха 5 милиона в този фонд. А, тъй като Креди Агрикол а, притежава 33% от акциите на Mark Capital Partner. И постеп... имаше раз... последващи етапи за създаване на фонда. 20 милиона евро бяха инвестирани през октомври 2015 година. Получихме 15 милиона от фонда за развитие на селските райони. Значи 15 милиона, 12, и половина и 2,5 милиона субсидии, т.е. всичко това се случи между юли и ноември 2015 година. През ноември 2015 година фонда стана факт. Значи 12 милиона и половина са инвестирани в различни предприятия. Европейската инвестиционна банка също така инвестира и виждате, че имаме и още един инвеститор. Днес имаме много частни инвеститори, които искат да вложат средства в фонда, включително и един пенсионен фонд – сега, нашата цел не е да събираме пари, а да инвестираме обаче. Схемата е следната. Постигна се лостов ефект и КАП 3РИ управлява 40 милиона, но всъщност лостовия ефект мултиплицира тези средства 5 пъти. На практика общите инвестиции са от порядъка на 200 милиона. Целта е економиката да се основава на възобновяемите източни на енергия, да се намалят 4 пъти емисиите на парникови газове. От една, за първите 4 стълба става дума за възобновяеми енер... възобновяема енергия, слънчева енергия, вятърна енергия, биомаса – управление на енергия, така нареченият Smart Grill, енергийна ефективност, интелигентен транспорт и кръговата економика, т.е. повторно използване на отпадъци в индустрията и в различни други економически дейности. инвестиционните критерии инвестираме в капитал развитие. Инвестираме в е, предприятия, които са вече развити, които имат добър оборот, които имат добре развита дейност, но които се нуждаят от е, допълнително финансиране и от е, собствен капитал за развитие. инвестираме в малки и средни предприятия в региона Ил-де-Франс. с цел създаване на работни места в региона. Какви са основните характеристики? Ние сме а, миноритарен акционер, т.е. по-малко притежаваме по-малко от 50% от, дяловият, от дяловете, обикновено между 15 и 20%. И тъй като ние фонда е всъщност инвестиционно предприятие, е, той няма негов, неговото времетраене или неговият живот ще бъде до 27 година, за разлика от обикновените инвестиционни фондове, които, чието живот е между 8 и 10 години. Много са новосъздадените предприятия, които се обръщат към нас. Ние не винаги можем да им помогнем и да инвестираме в тях, но помагаме на стартъптите да а, намерят финансиране от други частни източници в региона. Виждате, че, че ние не можем да, инве, да инвестираме повече от 10 е, е, милиона евро, но е, с, другите са инвеститори трябва да бъдат нашите партньори. Тоест, ако се обърне дадено предприятие към нас, за, да речем за 10 милиона, инвестициите се разпределят между различните партньори на фонда. Също така казах, че оказваме техническа помощ. Получили сме 2 милиона и половина евро от Европейския фонд за развитие на селските региони. И по този начин имаме възможност да да подпомогнем предприятия, в които ние решаваме и искаме да инвестираме. Тоест тези средства ни служат за това съответно можем да инвестираме до 100 000 евро в отделни проекти. Това са проекти, в, в които инвестираме след като ги подберем. В момента сме използвали около 200 000 евро за инвестиции и Също, също така сме направили и изследвания относно какви ще бъдат последиците от а, дейността, която развива даден, даденото предприятие върху развитието на третата промишлена революция. Ние участваме също в управителните съвети на съответните е, предприятия, т.е. ние сме много повече от един класически инвестиционен фонд. Още веднъж припомням, че фонда бе създаден през декември 2015 година и трябваше ни малко време за да го разработиме и да започне да функционира. В момента работиме по 110 проекта. От тях 45 са били обект на подробен анализ. Работиме с 7 предприятия. И от тези седем проекта избрахме два, в които да инвестираме. Групата Дрекан и групата Астрадек. През декември 2016 година инвестирахме в предприятието Дрекан, което е специализирано в поддръжката на двигатели за бобини и за повторната употреба на медни кабели. Това предприятие също така смята да е, развие е, дейност за е, поддръжка и модернизиране на вятърни турбини, тъй като всяка една вятърна турбина трябва след 15 е, години дейност да бъде демонтирана и е, пре, е, премонтирана. Целта е да се създадат 60 работни места в рамките на 5 години. Като крайната цел е създаване на завод И второто предприятие, в което инвестирахме преди един месец е предприятието Астрадек, чийто порот е между 15 и 20 хиляди евро. Предприятие, което се занимава с рециклиране на отпадъци и което има и допълнителни проекти в същата област. Аз Споменах седем проекта, които бяха представени. В два вече има инвестиции. Друг, друг, в другите пет са в процес на а, разработка и, и а, предвиждаме инвестиране. Единият проект е за а, кръгова економика и а вторият проект е за повторно използване на топлинни мощности. Благодаря. Merci, Monsieur Watrin. Je pense que maintenant ceux qui ont, vous ont suivi attentivement euh, n'ignorent plus rien euh, всъщност, слушайки ви, аз си мисля, че може би има място за един мини регионален ЕФСИ, който именно да от който да се финансират такива програми, може би си заслужава да се адаптират регионални фондове, от, е, които да е използва на европейско равнище. Сега е, вече имаме няколко души, които са заявили желание да се изкажат. Ще дам първо думата на докладчика, господин Фернандес. Ще бъда кратък целта на FC е да е, добавъчна, е, да бъде до, да има добавена стойност, той да е, има допълваща роля. За за проекти, които са твърде рискови, той ще се задейства, за тези, които не са, е, ще играе само допълваща роля. Е, е, Моя въпрос към комисията и особено след изказването на Ян Олбрихт е следния. Държавите членки според споразуменията за партньорства имат възможност да превърнат фондовете, инвестиционните фондове в инструменти за финансиране може би е, да, да се комбинират, окей, okay, но да се взимат пари от е, политиката на е, сближаване, за да се вкарат в ЕФСИ, не смятам, че е разумно, защото това ще даде възможност да, да се действа е, произволно и да се каже сега е, можеш да вземеш е, е, от тези средства от Кохезионния фонд, е, за да финансираш е, този или онзи проект. И е, е не за това говорим, но ако, е, ако се случи това, е, ще никак няма да е добре. Е, разбира се, трябва да има гъвкавост. Държавите членки ще си кажат, ето сега имам нужда да засиля инструмента за финансиране, регионално и национално финансиране. Тогава бих им казал, е, по-скоро е, това ще зависи от волята на държавите членки. Няма да им се налага от е, Европейската инвестиционна банка или е, управлението на ЕФСИ. Тази допълняемост, е, за да има синергия между ЕФСИ и други инструменти за финансиране, заедно с Фонда за кохезионна политика и структурния фонд, мисля, че именно това е много важно. Но въпросът ми е за какво става дума сега? Дали възможността да се вземат пари от кохезионния фонд да се, и да се вкарват в ЕФСИ? И тогава е, от ЕФСИ ще се попита е, и, и мисля, че това е нещо, което не трябва да допускаме. Другия въпрос. Каква е причината за лошото резултати от използването на структурните фондове в момента? Е, често комисията казва е, следното. Когато говорим за опростяване, аз винаги е, имам известни опасения, защото както виждаме, във всяка многогодишна финансова рамка говорим за опростяване, а после само се осложняват нещата. Какво е, упростяване трябва да постигнем сега? Как трябва да упростим бързо е, формалностите, за да, да е, подобрим начин на управление, е, лошото за сега на структурните фондове? Благодаря. Сега ще дам думата на нашия колега, Благодаря, господин председател. Благодаря най-сърдечно на всички докладчици за е, техните презентации наистина бяха чудесно, по чудесен начин различни, но също времено се взаимно се допълваха. И е, именно поради тези, е, поради тези различия става, едно става ясно. Ние тук се опитваме в ЕС да намерим квадратурата на, на кръга. И господин Найс много добре го каза, е, можем, е, не можем също време да кажем, искаме да заложим съответната процедура, е, всичко трябва да се проверява много точно, да се документира от различните контролни органи, след което да кажем, трябва ни бюджет, който е ориентиран към резултатите, който също трябва да се проверява и контролира. И аз мисля, че е, трябва да сме готови да се откажем от е, някои от процедурите. Ако искаме да остане тази процедура, тогава е, трябва да ще имаме две контролни, две, е, контролни процедури е, това е, като резултат ще услужи нещата и е, фактическите резултати ще се влушат. Затова е, трябва да е, ако е, рискуват е, хора да, да загубят репутацията, си, репутацията си да, да, да, да, поради е, грешките, които допускат, е, ето това е една причина за не е, прилагането на тези фондове, не използването, защото са твърде сложни. Трябва, е, ние искаме все повече е, правомощия, все повече е, финансиране, е, а това е, води до повече сложност, повече осложнение обсъждания и повече бюрокрация. Всичко друго са, според мен, са е, приказки, е, митове. Ние, е, е, е, ако сме убедени, че като Европейски съюз можем да, да добавим стойност към всичко това, тогава трябва да го направим, но трябва да спечелим и доверието на държавите членки. Но не трябва да действаме там, където а, имаме усещането, че държавите членки могат да се справят без нас. Защо тогава ще се намесва, ще се намесва Европейския съюз? Е, това е начин да се е, намали бюрокрацията. И нещо друго е, какви са възможностите за финансиране на бюджета, на преки инвестиции, е, разходи, е, но тук трябват и гаранции в това отношение също бюджета ще се усложни, защото в процеса ние е, откриваме нови инструменти. Така, е, защо тогава всичко това, което се е финансира от ЕФСИ и без ЕФСИ да бъде финансирано чрез Европейската инвестиционна банка? Гаранции за научите проучвания и така нататък. Ако е, кажем, че нещо ще се финансира от ЕФСИ, трябва да е, сме заделили и съответни, съответните средства за това. Говорим за взимата допълняемост, за, е, но аз не е, виждам убедително е, е, ни доводи за това, защо е, и, и как се постига тази допълняемост. Ето защо аз мисля, че опростяването е, е окей, но трябва да намерим съответните парадигми и не да караме по стария път е, с е, надеждата, че по този път ще стигнем до новите цели. Благодаря, господин Кармайкъл. Сега е, госпожа Манетич има думата. Благодаря и аз благодаря на всички направили презентация. Извинявайте, но трябва да е, трябваше да присъствам на едно гласуване 15 минути и не чух е, е, една от презентациите за чешки опит много важна, много техническа, но ще разгледам диапозитивите. Е, сега чух да казвате, че бюджета е толкова сложен, че в крайна сметка не можем да отговорим, не сме в да отговаряме на най-основни и простички въпроси. Е, какво искаме да постигнем? Е, ако съществим връзката между европейския бюджет и европейската стратегия, трудно се стиковат двете неща. Ако имаме стратегическия документ Европа 2020, сега трябва да готвим новия до 30-та година, трябва ни да имаме ясна връзка с бюджета. И какво правим с, в бюджета, за да постигнем заложените в стратегическия документ цели. А това не е никак лесно. Такава връзка между двата документа не е никак лесна. Така че трябва да видим как да реформираме бюджета, за да го упростим и същевременно това, което казахте, трябва да поставим акцента върху проектите. Така че крайните бенефициенти и тези, които изпълняват проектите, да могат лесно да се е, справят с процедурите, е, които се налагат на европейско равнище. Е, в проекта се стига от една, се стига до някаква точка и съответно е, еди коя се институция ни дава отговор на въпроса. А ние въобще не сме се доближили до това. Дори Европейската комисия не може да отговори какво може да се финансира откъде и откъде. Защото толкова различни е, е, ресурси и източници са насочени към един, една, за една и съща цел. Същото се отнася за градовете, за новаторството. Е, Твърде е сложно. Но тези, за тези, които изпълняват проектите и които трябва да направят нещо, за да се бъдат постигнати целите. Ако не променим това съотношение в бъдеще, ние ще се отдалечим още повече и от действителността, и от гражданите. А това не бива да става. Защото трябва наистина да сме близко до тях, е, да сме прагматични и да търсим решение за практическите проблеми. Напълно съм съгласна с вас в това отношение и мисля, че трябва да започнем една много задълбочена дискусия по този въпрос. Нещо друго – През цялото време ние с европейския бюджет запушваме дупки или гасим пожари. Европейския фонд за е, смягчаване ефекта от глобализацията е, или какво не, ние откликваме на економическа криза. Това е нашия отговор на економическата криза. Това е един вид. Е, е, този бюджет се превръща в е, правителствена държавна интервенция поради в случай на криза. Това, което правим в бюджета с момента. С бюджета в момента. И накрая дискусията в парламента беше как да се използва кохезионната политика в случай на земетресение. Добре, трябва да гасим пожари, но бюджета ли е средството? Е, за да се прави това по този начин. Така че мисля, че въобще вървим в грешна посока и за това не ни се иска, когато говорим за комбинация на е, стратегическите фондове и ЕФСИ, е, не ни се иска да ги комбинираме, защото не виждаме смисъла. Когато бе въведен ЕФСИ и Европейската комисия го обясняваше, те ни казаха, Отнася се само за е, лични инвестиции, е, високо рискови е, проекти, а сега го комбинираме с кохезионната политика. В крайна сметка го съчетаваме с кохезионната политика. Аз вече не разбирам за какво става дума. Аз съм експерт по бюджетни въпроси, защото 15 години в Харватия работих по Министерство на финансите. И, и точно се занимавах с тези бюджетни аспекти на кохезионната политика. Благодаря. Обикновено е, нашите експерти ще ви помогнат е, да е, намерите отговор на този въпрос. А сега ще дам думата на колегата ни Иван Нистерой. Благодаря ви много. Аз присъствах на част от презентациите. Всъщност аз като холандец много положително гледам на е, това. Е, Холандия е страна с развит е, планиране, високо индустриализирано сътрудничество с нашите региони, подобно на Северна Франция. Ние ще се справим, но е, нещата са различни в България или части от нея или в Румъния. Не можем да искаме от е, това от тях. Ако ние действаме според търсенето, трябва да видим какви са разликите в е, различията в Европа. Едно, един от двигателите е, е териториалното измерение. Не, че ЕФСИ е, поставя черешката върху торта тук и там без някаква връзка. Не. В региона, в дългосрочния план за инвестиции, в новото планиране на е, капацитет, защото трябва да е, имаме експерти, е, експерти в новата индустриална революция, е, в Става дума за интегрално, хоризонтално планиране в градовете, които са основа, в основата на това новото, е, ново създаване на, на благоденствие. Сега в тази връзка говорим за омнибус или какво ли не, но едно от нещата, за които казваме не на Европейската комисия е, че не е нужно да вземат пари от е, пакети на европейските е, на държавите членки и да отива и да ги е, препращат в ЕИБ. Напротив, целта е да се дават на държавите членки там, където е възможно и където имат нужда, да се ползват от тези споделящи риска инструменти, отчитайки, вземайки, ползвайки повече частен капитал и ако щете и еднократните помощи. Е, социалните цели не могат да се постигнат без е, е, съответния риск на дългосрочни инвестиции. Това е вече конкретно според нуждите. Дайте такава възможност за държавите членки и те могат заедно с градовете и регионите да и заинтересованите страни, които са съинвеститори и определят политиката, да децентрализират всичко това и да решат е, в, каква, е, в каква степен да използват е, инструментите по ЕФСИ а не просто да се каже всяка, на всяка страна се полага парче от е, е тортата, от ЕФСИ. Не, не е така. И веднъж за винаги трябва да спрем е, тия безумни приказки за смесването на, на всичко. Е, е, имаме цели в договора, имаме кохезионна политика и е, инструменти като ЕФСИ могат да помогнат. Но смесването на тях, синергията, смесването е лудост. Аз Нужни са 10 години, за да се види резултата. Хората не могат да поемат такъв дългосрочен е, риск. Регионалното измерение, времето измерение и дев... разнообразието, диверсификацията са важни. Ако не трябва да е, се стремим към ситуация на уравновиловка, защото в Европа, защото някои страни са е, по-напред, те вече правят е, неща без ЕФСИ. В, честно казано, в Холандия ние нямаме нужда от ЕФСИ, но понеже го има, хайде да го използваме капиталовия пазар спокойно може да преживее без ЕФСИ, но има го и не трябва да задължаваме е, например, и Сицилия да действа по същия начин, защото това няма да доведе до нищо. Значи, трябва да гледаме по-дългосрочно. А вие сега говорите за цели за 2050-та. Така трябва да действаме и нека страните да се включват както според своите възможности и нужди. Euh, merci pour euh, votre intervention et votre dernière... Благодаря за вашето изказване и евентуално като последни а, възможности дадем за въпроси. Господин Манка, Манфред. Ако погледнем проектите по ЕФСИ, има случаи, когато една е, страна иска да изгради е, автобан и инвестира 55%, е, 5% идват от ЕФСИ. По този начин се стига до трикратно увеличение, нещо, което се случи и във Франция. Без ФС нямаше да е възможно да се построят много от обектите във Франция, така че мисля, че ФС беше много полезен в това отношение. И когато говорим за блендинг, по омнибус, е, омнибус предлага решения и не всяка страна обаче е възможна да използва всички кохезионни средства. Тези, които не са използвани, остават неизползвани, не трябва да потъват някъде. С правилата, които а, имаме днес, това не е възможно и, както каза господин Фан Нистер, държавите членки могат с тези пари да направят това, което искат. За ФСИ все още нямаме правила, а, а ни трябват ясни такива. и е, понякога тези средства могат да се използват за финансиране по е, Но началото ни се искаше FC да се използва само когато е, някакъв проект не е възможно да бъде реализиран по друг начин. Е, но когато има случай, да, че е, на, на проект, който може да се финансира и без е, тогава той трябва да се използва за по- полезни цели. Съгласен съм е, че трябва да имаме единни, съгласна, че трябва да има единен контрол, ед, една акредитирана контролна институция трябва да проведе единствен е, контрол и да направи единствена проверка на комисията, трябва да си запази възможността в случай на съмнения да да проведе, да, пред, да, да предприеме е, някои проверки. Това е моето мнение. Благодаря за изказването. Сега Яна Обрехт има думата. Да. Споделям гледащето на господин Кован, че сме имали е, възможност, е, че имахме възможност да чуем много интересни изказвания. Това не е обичайната ни дейност, но много конкретни елементи, които трябва да обсъдим в следващите дни и следващите месеци, тъй като следва да обсъдим новата многогодишна финансова рамка, новите елементи от кохезионната политика и смятам, че някои от елементите, които трябва да използваме в нашия дебат са на първо място. Не можем да постигнем каквото и да било без доверие. Трябва да има и доверие в държавите членки и към а, крайните бенефициери. А, това доверие е свързано и с а, проверката без да имаме доверие няма как да има контрол. В Польша имаме един такъв израз, който вероятно съществува и на другите езици. Хем искаме баницата да е цяла, хем да ядем от нея. Няма как да има бюджетиране, което да е е, свързано с резултатите без нужните мерки. Само някакъв девиз ли е това, че искаме е, бюджетиране свързано с е, резултатите? Да, за нас трябва да има интегриран подход, така както каза и Ламберт. Съвсем сериозно е това, но сме против каквото и да било смесване, защото като почнем да смесваме всяко нещо с нещо друго, накрая попадаме в капана на това бенефициерите да отидат в различните генерални дирекции и изобщо да са отговорни към всички. Разбира се, че нямаме нищо против да има връзка с ЕФСИ, но омнибус регламента е за успо, упростяване на правилата. И ако разполагаме с него сега, ни трябват ясни правила за връзката между ЕФСИ и социалния фонд а, и социалното сближаване. Не за следващия период. Сега ни трябва тези правила. Малко хора останаха тук в залата, но когато слушаме различните представителите на комисията от различните генерални дирекции, ако ги чуете, те имат много ясна готовност да се махне, да се вземат средства от фонда сближаване. Защо? Защото това е един добър източник от, на финансиране. Средствата не, са, не се харчат и а, те си мислят, че ето, щом не се разходват тези средства, да ги вземем, да ги сложим в FC. Но това не е идеята на FC. Това не е синергията. Това не е а, начин за по-добри резултати. Ако някой иска да е, из, а, изготви проект и си помисли от кои средства мога да се възползвам, това е друг въпрос. Но това, което а, правим е да продължаваме да се вкопчваме в различните сектори и да въвеждаме разделение вместо обединение. Но да упростим системата и да започнем с доверие в партньорите, защото ако не вярваме на партньорите и се правим, че опростяваме, това е просто една лъжа. Не е възможно. И от друга страна, без съчетаване, а, а по-скоро допълване. Това е нещо, което много сериозно трябва да обмислим и разбира се, отговора на FC е да, нека да има допълня, допълнение, без да се жертва една политика спрямо друга. Не случайно е, че от две години работим по системата за кохезионната политика. В началото на този мандат беше ЕФСИ и системата беше готова. Ламбърт беше докладчик за общия регламент за а, а, фонда за сближаване. Аз отговарях за Фонда за регионално развитие и изведнъж имахме нови инструменти. И въпросът беше как да работят заедно. Не искам да се задълбавам, но знаете много добре. Трябва много да сме внимателни, защото все още предстоят 17-та, 18-та, 19-та година. Трябва сега да го направим. Трябва да е за всички ясно. А не някакви политически цели, мъжделиви да си поставяме. Интересно е това, а, смислено е, трябва да го а, преведем този анализ в конкретни а, термини. Не да не остава само идеология. Благодаря. Благодаря на всички колеги, които взеха думата. Мисля, че няма други желаящи. И сега ще дам възможността на нашите експерти да отговорят на различните въпроси. Да започнем в обратен ред, защото ми се струва, че повечето въпроси бяха отправени към комисията. Ако господин Ветре искаше да взем, иска да вземе думата, сега е момента. Ако не, вървим обратно по изказалите се. Господин Латри, заповядайте. Ние работим а, на място и виждаме на терена какви са условията. Понякога партньорите в проектите не знаят към кого да се обърнат, за да а, се възползват от финансиране по различни европейски фондове. Има средства, които идват от европейски е, фондове. Е, аз самия не мога да се е, да задълбая в тази тема, но това е като бележка, която мога да направя. Благодаря, господин Ватри, казва председателят. Е, следващия оратор има думата. От мен само няколко малки бележки. На първо място, много е важно да се избягва упростяването, което води до осложняване. Две трети от а, нивото на грешка, което след това се интерпретира най, по най-различен начин от а, сметните палати, но две трети от а, грешката идва от а, грешно тълкование на правилата, а не от а, незнание реално или а, умисъл. Това е важен момент. Друг важен момент. Аз а, работех по а, проекти в областта на научните изследвания по Хоризонт 2020. 2020 а, прочетох, че а, не става ясно а, за това точно кой е работил по, по конкретния проект. А, и а, за това а, и си дадах сметка, че всъщност от а, Сметната палата никога не са работили в такива а, проекти и не знаят, а, че не можем да си попълним а, а, дните в уикенда и понякога се получава така, че всички работят а, в понеделник. Как аз използвам времето, не би следвало да е. А, да е работа на проверяващите от сметната палата. Всъщност ние трябва да се борим на ниво цена и оттам нататъка кога и как докладваме е друга друга цел. Няма нищо общо с реалността за това какво правят хората, след това как си попълват а, а, дневниците. Дали са постигнали целта? Да, тогава им платете. Ако не са, не. А, но не може а, да се казва от страна на Сметната палата, че а, понеделниците про- са проблеми, защото всички работили много в понеделник. Не може да се създава а, измислена работа, фалшива работа за, фалшивни, за фалшиви проекти. А, и това е само един от многото примери. И след това имаме и нивото на грешка, после не се а, подписва някакъв дневник и след това някой, който е, изо, има изобретение, не може да а, получи нужното за него, защото му липса някакъв подпис. А, няколко бележки от моя страна и аз се губя в света на ЕФСИ след това а, обсъждане, защото и за нас не става ясно каква е идеята. всъщност не би трябвало основната цел да се мени, когато виждаме резултатите на място. И ние бихме се радвали да видим една оценка на първата вълна на ЕФСИ и след това да реагираме дали има смисъл да се продължи от този момент нататък. Също така става въпрос и за други инструменти, не само Ефси, тъй като редовният въпрос преди бъдещата рамка е защо имаме толкова инструменти, с толкова различни правила и изисквания. Защо тези инструменти имат толкова кратък списък от а, цели, а пък като се обърнем към а, социал, а, политиката по сближаване, имаме такъв обхватен а, списък от цели инициативите за заето за младите и други, които се подкрепят от кохезионната политика. Вероятно би следвало да има и някакво разсъждение или дискусия за това дали упростяването не означава и намаляване на инициативите. Да има ясни източници, може би един единствен. Това е свързано и с определението на синергията. В определението се казва, че ако проектите в централни проекти нямат по, имат успех, да се подкрепят е, от е, този фонд. Това не е синергия. Синергия е да се вземат средства от едно от друго място и заедно да се надгражда. После говорим за това какво представлява синергията, какво а, представлява допълняемостта и там се загубваме напълно. Според нас а, политиката по сближаването е а, много резултатна. Тези резултати не са видими веднага, защото са много дългосрочни целите. Много голяма, много високо ниво на сложност има в някои области и както споменах в моята презентация, е нужно упростяване, но най-видимата политика най-видима е политиката, когато говорим с гражданите и смятам, че това е много важен момент да се опрости, да се а, намалят инструментите, да има ясна, ясна концентрация върху резултатите и така нататък и така нататък. Що се нас до грешките? Ако видите грешки в а, политиката за сближаване и а, се сравнят с а, разпределението всъщност става много малък процент и грешките не са злоупотреба. Винаги а, проблемът е от а, голямата степен на сложност. Губим се в правилата, губим се в разпоредбите, не разбираме обясненията, а пък толкова много хора участват. И обсъждането на едно недоразумение всъщност води до други грешки, така че това е върху което трябва да се концентрираме и да преодолеем. Господин Ван Брешка от името на комисията. Благодаря, господин председател. Първо искам да се върна а, към казаното от господин Фернандес а, и неговите а, въпроси и предложения. Да, действително, в партньорските споразумения държавите членки са посочили, че в рамките на структурните фондове, не говорим за ЕФСИ, финансови инструменти и така имаме 20 4 държави членки, които ще използват 20 милиона евро, двойно повече от миналото, така че вървим именно в тази посока. Но това означава, че все пак 200 хиляди милиона а, евро ще бъдат разпределени като грантове. Някои инструменти са в Европейската банка, други се а, управляват национално. Изобщо на различни типове и форми съществуват. И така, казвам това и какво предложаваме, предлагаме, ще е, се върна а, комбинацията с FC в Омнибус регламента. Още веднъж, това, което предлагаме е комбинация в член 309, което означава, че средствата остават в политиката по сближаването. Не се изважда до там комбинация между е, социалния фонд и ЕФСИ, която е възможност. Нито една държава членка не е задължена, задължена да ги комбинира. Ако е, иска, може да го направи. И е, остават средствата в кохезионната политика. Защо има смисъл това? И тук е, не говоря за е, е, това какво представлява ЕФСИ и е, Европейската инвестиционна банка и нейния рейтинг и така нататък. Това означава, че има много необходимости за държавите членки, които фонда няма да може да покрие. Ако съществува възможността да се комбинират двата фонда, за да се увеличи общото въздействие, защото регламента предвижда, че в такива случаи, в които се комбинират тези фондове, трябва да има поне 4 евро повече от а, частни източници. Т.е. за всеки проект, с който имаме комбинирано а, използване на фондовете, трябва да има поне 4 евро допълнителни от частни източници. И така, ако иска да го направят държавите, а те не са задължени, трябва да има едно много сериозно а, ниво на възвръщаемост на инвестициите. Също така в някои, на някои места най-малко развитите държави членки, създаването на тези финансови инструменти е много сложно за публичната администрация, обсъждането с банките и така нататък. И включването на Европейската инвестиционна банка в тези случаи не е много лоша идея. В крайна сметка имаме нов и, и инструмент, и поне за един преходен период може да се окаже съвсем смислено да го направим посредством EFSI с Европейска инвестиционна банка. И така, именно за тези, които идват от гледната точка на политиката по сближаване, така изглеждат нещата. Не става въпрос само за помощ за Европейска инвестиционна банка, за да запази своят рейтинг от тройно А. правилото М плюс 2. В настоящия период вече нищо не можем да направим. Нека бъдем реалистични. Ако комисията направи предложение сега, вероятно държавите членки няма да го приемат, защото не е от техен интерес, защото си вързват ръцете е, и да преминават от N плюс 1 и N плюс 2 по рест рестриктивно би било, така че единството, което може да направим е да мониторираме, да наблюдаваме отблизо, да предоставяме подкрепа, когато е нужно, когато видим, че има административни проблеми за това бавно осъществяване на проектите. И, както казах преди, надяваме се на основата на цифрите, които чухме и от чешкия колега, тези цифри скоро да се превърнат в повече разходи и разходване на европейския бюджет, така че за 2017 да сме сигурни, че ще изпълним своите очаквания и това, което вие а, обявихме на вас като изпълнение на бюджета. Тоест сега ще ускорим малко работата с държавите членки и ще настигнем събитията. Но не смятам, че можем да се не може а, да се променят правилата за този период, но за 2020 за мен поне, поне моето лично мнение, е, че беше голяма грешка да има а, до момента N плюс 3, а не N плюс 2. Омнибус предложението предвижда възможността да се е, преобразува системата, да е по-скоро базирана на резултатите. Какво означава това? Че ще трябва от самото начало да имаме съгласие по целите, които в крайна сметка а, са свързани с а, крайното плащане, но а, има а, постижения, срещу които се получават плащанията. На първо място, държавите членки, да кажем, не са съвсем ентусиазирани, ако трябва съвсем а, меко да се изразим, но а, ако а, възстановяването разходите е срещу направени разходи, а, това е ясно, но какво се случва, ако не постигнете цели, които сте заявили от самото начало, да речем спестявания в областта на енергетиката и така нататък. Има много фактори, които се а, включват в този процес и след това не получите плащането от комисията. Не предвиждам в голям мащаб в бъдеще да има система, а, която да е ориентиран по-скоро към резултатите, отколкото към възстановяване на разходите. Евентуално в някои сектори, евентуално в някои държави, но не предвиждам това да бъде за цялостната политика по сближаването. Ако имаме пътища, много добре знаем какви са разходите и се съмнявам, че една държава членка ще каже, добре, комисията ще ми плаща определена сума за, а, на километър. Знаем, че в началото има първоначална прогнозна сума, след това винаги се увеличават разходите, така че е много по-безопасно да а, стоим именно в този принцип на възстановяване на разходи. И тези разходи ще се направят, защото ще има а, поръчка. Ще видим как могат да се разработят идеите с държавите, които са заинтересовани по отношение на резултатите и заплащане на ниво резултати, но в първи етап, евентуално тестова фаза, пилотна фаза и след това ще видим доколко е възможно да се развие. Но не смятам, че това ще бъде основната система в бъдеще. Последната точка, а, сложността на бюджета, наистина има липса на доверие на всички нива. Причината е да имаме толкова много указания не е защото комисията е поводяла и обича да пише указания. Това е защото държавите членки го искат. А, и също има и аудитори през няколко години. Ние също не искаме да имаме проблеми, а, си казват те Нека комисията да ни разработи указания и да сме в безопасност след това. Но след това виждаме и колко липса на доверие има между различните нива. Държавите членки няма доверие в нас, ние пък после на свой ред нямаме доверие в тях и така се заражда поръчния кръг. Трябва да обсъдим, обмислим този въпрос съгласен съм, че има много препокриване между различните фондове. Не става въпрос само за ЕФСИ а, и за социалния фонд, кохезионния също, а, социалния а, фонда за а, развитие на селските а, райони, регионалния а, фонда за регионално развитие. А, има доста работа а, в бъдеще за оптимизиране а, и да има повече допълня, допълняне и по-ясни граници. Това е ясно за мен. А, вероятно би следвало да се говори за едини правила. Това вероятно е по-лесно да се извърши, отколкото а, по-лесно може да се говори за това, отколкото се извърши. А, например, а, има много инструменти, които са свързани с държавата помощ. Но в момента, в който се плащат е, средства през структурните фондове е, и се минава през държавните средства, тогава вече влизаме в хипотезата на държавната помощ. И така, влизаме в много любопитни ситуации. Ако има е, проект по Хоризонт 2020, а, и там няма достатъчно средства да се възстановят разходите по този проект. И ние казваме, нека да го поемем ние и за бенефициера, както вие споменахте, не би следвало да има значение дали идва от тук или там а, финансирането. Ако се мине през структурните фондове, трябва да се проверят план, правилата за държавната помощ. Но отново тук става въпрос, който е извън Кохезионната политика това е въпрос, който трябва да се разгледа и спрямо договорите и задълженията по тях. тъй като наистина може да се навлезне в сравнение между инструменти, които се управляват централно и локално. И последния въпрос, на който искам да се спра. Така или иначе, комисията няма да може да предприеме тези промени сама за редица въпроси. Вече казахме, разчитаме на Европейския парламент, на Сметната палата. Например, един от а, въпросите е, че преминаваме на принципа за единен одит. Сметната палата ще разчита на нашата работа и ние ще разчитаме на работата на държавите членки. Тоест имаме една поетапна структура. И така, Сметната палата търси е, процентна грешка. Това може да се направи само на годишна база, ако се аудитират операции. Ако е, се извършва проверка на операции, в крайна сметка знаем дали работи системата или не. Но това означава, че ако в момента мислим за упростяване, ако искаме да отпаднат различните нива на контрол, тъй като разполагаме с три такива, правим одит на системата на държавата членка, т.е. националния одитен орган извършва одит на системата, след това имаме одити на операциите и ако възникнат проблеми в някои области, има рискове, се аудитират конкретни рискови фактори. Но да кажем, че искаме да отпадне един от трите видове одит, тогава няма да имаме процентна грешка. И отново трябва да видим дали Сметната палата и дори Комитета за контрол на бюджета в парламент, Комисията за контрол на бюджета в парламента би приела а, да не можем да докладваме какви са процентите грешка в политиката по сближаването, например. Това, което казвам, е, че дори комисията да мисли за известни изменения, някакви промени, ни трябва проме... подкрепата на парламента, подкрепата на Сметната палата и разбира се подкрепата на държавите членки. Не може просто комисията да направи предложение и да бъде разрешен проблема. Трябва да намерим решение заедно. И спирам до тук. Господин Вон Брешка, благодаря. Стиваме до края на нашето изслушване и давам думата на колегата Фернандес за заключение. Благодаря на председателя, благодаря на секретарията и на всички онези, които организираха това изслушване. Благодаря и на нашите експерти. Това е един много важен дебат, който доказва, че той е необходим. Всички изпитваме съмнения, а също времено искаме да постигнем добри резултати. Е, а, комисията изглежда се доверява на парламента, значи парламента трябва да се доверява на комисията, би, би било добре да може и държавите членки да ни се доверяват и да се доверяват един, една на друга помежду си. Сега в момента обсъждаме следващият FC, FC2 и неговото продължаване. Разговаряме вече за следващата многогодишна финансова рамка. Надявам се, че наистина ще успееме да упростим нещата. Всеки път имаме намерение да упростим, а накрая какво става? Само осложняваме. Така че този дебат трябва да продължи. и да постигнем някакво решение. Гражданите имат нужда от е, средства, от Европейския съюз, но наистина прав сте, че доверието е основен проблем. Благодаря, господин Фернандес. Благодаря на нашите експерти. Благодаря и на колегите, които участваха в това заседание. Не съм сигурен, че намерихме отговори, но при всички случаи поставихме правилните въпроси, така че надявам се, че ще можем да продължим да търсим отговори. Следващото ни заседание ще бъде на 11 май. Нямам предвид експертите, а колегите. Някой друг иска ли да каже още нещо?